ви уведомя, че има само едно предложение за резолюция и с това приключваме дебата. Ще гласуваме утре в 12 часа на обед. Следващата точка от дневния ред е доклада от господин на насоки за бюджета за 2013 година. Други раздели, освен комисията. Първи я изказвач се е докладчикът господин Боган. Заповядайте. You, uh, uh... Благодаря, господин председател. Не е лесно да си определяме сами бюджета. Затова нека да започна с благодарности за всички докладчици в Сянка, Благодарности за бюрото и генералния секретарят за сътрудничеството при изготвянето на насоките. Мисля, че в момента постигнахме широк консенсус, че в този труден економически момент Европейския парламент също трябва да играе своята роля и съответно да направи економии. Мисля, че много малко членове на парламента ще се обявят против замразяването на бюджета. И факт е, че повишаването ще е под темпа на инфлация. Няма да дискутираме какъв е темпа на инфлация, но мисля, че нещата стоят така. Основните препоръки в насоките се приемат от всички и е много важно ние като парламент да намерим къде да намерим, да направим спестявания в бюджета. Би трябвало да избягваме провеждането на излишни нови инициативи. Трябва да замразим също и бюджетните редове за пътуване. Това бе поискано от генералния секретар. Също така трябва да замразим всички суми за депутати, за дневни и за разходи за офиси до края на настоящия мандат. Също трябва да разгледаме всички бюджетни редове, особено тези, които не се изпълняват. Там може да се търсят економии. А също така трябва да направим така, че да няма непредвидени разходи в е, размер на милиарди в е, бъдеще. Трябва ясно да огледаме нещата, да има пълна прозрачност, така че парламента да бъде информиран за всички големи проекти и да получава регулярно сведения от е, Комисията по бюджета за тези проекти. Също трябва да си сътрудничим с другите европейски институции, примерно за разходите по сгради, за преводи, за човешки ресурси. Примерно вече има съвместно споразумение между комитета економически и социален комитет и комитета на регионите, които работят съвместно в тези области. Мисля, че трябва да разгледаме това споразумение и да си извлечем полуки и да потърсиме начин и ние да си сътрудничим с други институции, за да реализираме економии. Смятам, че по отношение на преводите можем да реализираме действително големи економии. Тоест, има възможности да правим економии, не винаги е лесно да разберем къде. Затова предлагам генералният секретар да на организира една независима оценка на бюджета на парламента. Тоест, бюджета да бъде погледнат с нов поглед и да се помисли къде могат да се направят економии. Нека да се създаде една работна група между бюрото и Комисията по бюджета, да се потърсят външни експерти и да се определи къде могат да се направят економии на базата на една независима оценка на бюджета на парламента. Също може да се направи и бе поискано да се направи едно сравнително проучване за разходите на други парламенти в Европа и може би е, Американския конгрес – също разходите за пътуване. Много е важно да помислим къде могат да се реализират економии там. И накрая. Разбирам, че някои от вас ще се обезпокоят от идеята да се замрази бюджета на парламента и ще помислят, че това е твърде трудно да бъде постигнато. А ще има други, които ще искат много по-големи съкръщения на бюджета. Обаче считам, че и се надявам, че повечето колеги ще се съгласат с нас, че насоките, които предлагаме, са един добър, добър компромис и един добър е, начин да потърсиме економии от бюджета на парламента, но и дадем възможност бюджета да функционира достатъчно ефективно. Председателят, благодаря ви за встъпителното ви думи. А, сега а, давам думата на госпожа Холмайер за 3 минути. А, благодаря, господин председател. Скъпи колеги, първо бих искала от все сърце да благодаря на нашия докладчик, господин Воган, за духа на сътрудничество, в който работихме. Той беше склонен да се спре на всички проблеми. Още миналата година търсихме решения. Ние представихме бюджет, в който се правят економии и те са само 0,8%. Има обаче че допълнителни разходи вследствие на прилагането на Лисабонския договор и разширението на Европейския съюз към Харватия и сега сме само на 1,9%. Продължаваме да се стремим да правим економии чрез бюджета си. Още повече, че се намираме в обстановка, при която не можем да си позволим значително увеличение на бюджета. Трябва да правим усилия, трябва да видим и е, какви са економическите възможности е, на страните членки е, предвид плановете за економии в отделните страни. Радвам се, че има работна група, където заедно с бюрото и генералния секретар можем да работим заедно, е, можем дори е, да се обърнем към външни експерти. Мисля, че интеринституционалното сътрудничество трябва да бъде укрепено и е, че трябва да помислим сериозно и върху начина по който ще организираме работата на парламента е, да преценим дали е достатъчно ефективна работата ни и всичко трябва да се оптимизира. Освен това, миналата година в областта на писмения и устния превод за една година успяхме да спестим 21 милиона евро. И аз мисля, че тази година можем да постигнем същата величина. Както каза господин Воган, ние упражняваме командировачните, бюджета за е, пътуванията, е, политиката по недвижимостите. Аз съм докладчик. И аз мисля, че или е, ще е, правим ревизия, да се види доколко е, проектите за строежи и политиката по недвижимост се извършва достатъчно професионално и дали може чрез тях да се постигнат средносрочни, дългосрочни спестявания. Има ежегодни разходи, по които трябва да се търси ефект от синергия. Ние бихме искали останалите институции да се е, присъединят към нашите усилия и да ни подкрепят в нашите усилия. Ние трябва е, от една страна да искаме парламента да работи точно, от друга страна трябва да работи добре организирано и ефективно. Благодаря на администрацията на генералния секретар и на бюрото за духа на сътрудничество и се надявам да създадем солиден и е, разумен бюджет. Сега давам думата за две госпожа Köszönöm szépen, elnök úr, képviselőtársaim! Engedjék meg, hogy legelőször is gratuláljak Derek Vonnak, aki a jelentést... Благодаря, господин председател. Поздравления за господин Вон, който изготви този е, доклад. Важно е наистина бюджета за 2012 година, 2013 да бъде полезен, ефективен и е, да се съобразява с изискванията за економик. Наистина, като добри стопани, ние трябва да управляваме а, е, тези бюджети и в разделите им е, други, освен комисията. Но преди всичко трябва да почистим собствения си двор, както се казва. Като управляваме по-успешно нашите разходи, така че е напълно нормално да се замразят дневните и разходите за пътувания. Но е важно също така да не извършваме тези спестявания системно и с това да се ограничим. Трябва и да инвестираме защото економиите трябва да са в дългосрочен план. И за това трябва да работим иновативно, интелигентно и да инвестираме именно в тази посока. Що се отнася до присъединението на Харватия, там нищо не можем да спестяваме Всъщност и депутатите, и сътрудниците от Харватия имат същите права, каквито имат и останалите. Така че, ако намалим, ако свием разходите за сътрудници, трябва да обсъждаме този въпрос с социалните партньори, с профсъюзите, дали това е възможно. И е, приветствам е, сформирането на такава работна група с бюджетната комисия, бюрото, е, група, която да работи именно по насоките на осъществимите спестявания. Приветствам всички, които част в тази насока. Благодаря ви, че спазихте времето. Сега Давам думата на господин Гербранди. Благодаря, господин председател. Аз също благодаря на господин Волан за отлично свършената от него работа. Бих искал да кажа също така, че всички докладчици в Сянка активно участваха в тази дейност. Представителите на НП и на социалисти и демократи работиха активно. Знаем колко трудно се осъществяват тези економии, а днес установявам засиления критичен, самокритичен дух у всички депутати. И това е логично, защото економическата криза засяга всички и всички държави членки трябва да предприемат съответните мерки на економии но трябва да се увеличи и прозрачността, защото този бюджет все още не е достатъчно прозрачен трябва допълнителни усилия да бъдат положени в тази насока. И нещо, което е записано в доклада на господин Вон, изисква се анализ на нашия бюджет за функциониране, за да се установят възможностите за допълнителни економии. Миналата година в пленарна зала и при освобождаването от отговорност и е, доклада за бюджета 2012 година, миналата година, това се, е, ние направихме предложение, но все още нямаме отговор от бюрото. И е, още през декември нашия председател зададе въпрос на господин Бузек, кога най-сетне ще получим този анализ на бюджета. Така че аз настоявам пред вас, господин заместник председател, настоявайте пред господин Шулц за това да се предвижи напред този въпрос. Нека да бъдат анализирани всички бюджетни редове. И за 2013 финансова година ще можем да свършим политическата си дейност и да направим правилния избор. Не можем да разчитаме само на бюрото. В заключение, господин председател, съгласен съм с общите редове и замразяването на разходите. Надявам се до края на годината да имаме много по-стабилен бюджет. Благодаря много. Господин Ашвард, 2 минути и 3. Благодаря, господин председател. Националните правителства в цяла Европа се мъчат да направят економии, да дават по-добри резултати и да държат бюджета под контрол. Това е и наша задача. Като парламентаристи ние трябва да правим същото. Трябва да има строг контрол върху бюджета на институциите. Трябва да изискваме контрол на разходите и тук е момента да се покажем водещи в това отношение. Нека да отдам дължимото на генералния секретарят и на бюрото за много реалистичните цифри и предложения, които правят днес. Но, ако мога да кажа, ние имаме правото като парламентаристи да искаме и от другите европейски институции да ни последват. Би следвало да искаме реални економии в техния бюджет – и те би трябвало да покажат, че работят ефективно. Напълно подкрепвам искането на докладчика за замразяване на бюджета и действително има и области, в които смятам, че може да се постигне и повече. Но поздравявам докладчика за много добрия доклад и искам да направя няколко коментара. Три. Първо, политиката за строителство на нови сгради. Би трябвало по-критично да се отнасяме към инвестициите и към контрола при изграждането на сгради. Също трябва да очакваме от другите институции да, също да бъдат по-ефективни, като споделяме съществуващите ресурси. Второ, разходите за администрация и персонал. Ние би следвало постепенно да намаляваме тези разходи с економия от мащаба. Нека да обмислим и въпросите за персонала и съответно пенсионните застраховки. Би трябвало да търсиме достатъчно ефективни схеми в това отношение. И накрая този дебат не може да се продължава, ако не поставим и въпроса за двете седалища на парламент. Ние призовахме да се разгледа този въпрос. Просто не е допустимо да говорим за конкурентно способност, за економии на разходи, включително е, пред другите институции, пред държавите членки, след като продължаваме по този начин да пилеем пари. Нека да ви напомня, че за да получаваме уважение от другите, трябва да поставиме и тази тема в дневния ред на дебата. Благодаря. Сега давам думата на господин Портъж за една минута. Благодаря, господин председател. Общите насоки за бюджета на парламента са диктувани от съображенията за економии, което е правилно. Но не бе включено едно предложение от левицата, а именно да се постигне споразумение с съвета и комисията за замразяване на заплащането на евродепутатите на стоеността на заплащането от 2012 година. Смятам, че това е напълно разумно. И няма смисъл тази тема да бъде изпускана от дебата. Не знам защо това бе направено. Действително трябва да се огледа и правилника за депутатите, но не е невъзможно да се прокара подобна мярка. Не може да се възпрепятства и възможността на депутатите да изказват мнението си по този въпрос. Едно подобно предложение ще има много поддръжници и по този начин няма да имаме и врагове в Европа. Госпожа Андерсен. E Господин председател, сега специално когато Европейския съюз налага съкръщения на държавите членки, парламента продължава да иска увеличение според инфлацията. Дори не можем да кажем какъв е процента на инфлацията, обаче е, е, може да е 1,9 или 3%. Фактът е, че европейската бюрокрация е, продължава да настоява за своето. И цената на този парламент диспропорционално се увеличи и стана повече от 2 е, милиона лири за член на парламента. Това в никакъв случай не оправдава разходите. 160% е, са се увеличили разходите за 4 години. Ние трябва да знаем какви са разходите. Историята е, всъщност е 50 милиона и текущи разходи повече от 11 милиона годишно. Това са изключително високи разходи при всеки проект. Защото е, финансите за политическите партии са се увеличили 166% последните 4 години. Е, не са ни необходими тези европейски политически партии, защото тези депутати са избрани или от избирателните си райони, или от националните си партии. Господин председател, Камерун иска замразяване, обаче на нас всъщност не трябва значително намаление в бюджета на този парламент и изобщо в бюджета на целия Европейски съюз. Минимум минимум 10% за следващата година. Ако не го съкратим, ние се държим като дебели котки, като привилегировани. Благодаря ви, казва председателя. А сега на госпожа Ватман думата. Благодаря, господин председател. В тези трудни времена за държавите членки, подхода, който е економичен на господин Воган, трябва да бъде подкрепен. Трябва да бъдат намалени административните разходи в момент, в който всички граждани на Европейския съюз стягат коланите. Ние трябва да направим допълнителни економи економии и трябва да се подобри сътрудничеството, особено при персонала и при управлението на сградния фонд. При тези необходими усилия трябва да има области, където трябва да се прояви предпазливост, особено при опазването на околната среда. Необходима ни е ефективна политика е, за опазване на околната среда във всички институции и институциите трябва да бъдат пример за Европейски съюз. А, другия пример е писмения превод и езиковите услуги. Миналата година направихме опити за економии, е, но това не трябва да продължава произволно. Е, ние сме тук за 500 милиона европейски граждани и тези европейски граждани трябва да имат възможност да следят работата на парламента на родния си език, защото демократичният процес трябва да бъде прозрачен и не може да се спира само до бюджета за устен превод. И аз е, бих е, искала е, да посоча и помощта на генералния секретар за това. председателя, а сега за три минути давам думата на, госпож, на господин Каригера. Благодаря много. Бюджетът е повод за дебат. Всеки търси някакъв баланс между чувствителността на избирателите, нуждите на администрацията, възможностите за функциониране и правата на всеки депутат. Бих искал да кажа, че бюджета действа, функционира добре и някои от редовете, по-специално разделите, действат добре. Многоязиковото разнообразие е важен аспект. Повече от 700 депутата имат нужда от помощ тази насока. Освен това, ние задаваме въпроса дали в средносрочен план – може да бъде защитен подобен бюджет в условията на криза. В бюджетната комисия сме обсъждали този въпрос с бюрото и всъщност установихме, че има съгласие между бюджетната комисия, която иска да постигне реалистично ниво на економии и администрацията, която иска да въведе мерки за економии без да се наруши дейността на службите. Мисля, че това трябва да бъде крайната ни цел. Законодателството, което ние произвеждаме, ковем, трябва да бъде качествено и именно така то да бъде разбрано от европейските граждани. И в бюджетната комисия се стремим да бъдем под 2% увеличение за 2013 година. Бюрото на парламента се опря на предложение за нарастване на бюджета от 3%. Тоест има един пункт разлика и е, сега, когато взимаме решения по бюджета, мисля, че това е добър сигнал и че ще постигнем е, споразумение. Благодаря ви много. Сега давам думата на господин Владимир Манька за две минути. Благодаря. Докладчикът съвсем ясно очерта областите, където парламента може да направи економии. Той също посочи как можем да търсим и по-голям и по-ефективен резултат от нашата работа. Аз бях докладчик за бюджета за 2010 година и знам цялата дискусия за економиите на бюджета на Европейския парламент и институциите. Тогава Идентифицирахме областите, където не се работи достатъчно ефективно и реализирахме големи економии. Доклада бе прият от парламента. В него се говореше, че е необходимо да има и вътрешен одит. Като се започна с Генерална дирекция инфраструктура и логистика. Но не се направи такъв одит, т.е. не бе направен външен одит а ако ще се задоволяваме само с вътрешни проверки, ние няма да постигнем големи резултати. В момента най-големите компании и институции търсят скрити резерви за економии. Аз управлявам регион, който има огромна територия и поради кризата загубихме 20 процента от нашия доход и ако не бяхме направили внимателен анализ, нямаше да можем да свържем двата края. Така че генералният секретар на парламента е предприел много важни стъпки, но трябва да се получим примерно от смотната палата. Те бяха първите, които позволиха да се направи външен одит на техните разходи и потърсиха да повишат ефективността на работата си. Именно това е начинът да се постигнат структурни промени, с което да спестим милиони евро. Благодаря. Сега една и половина минута за господин Хаглунд. Благодаря. Позволете ми първо като координатор на нашата група за комисията бюджета да поздравя докладчикът за отличната му работа. Изключително важно е да се търсят економии в тези тежки е, времена. Е, господин Гербранти добре очерта позицията на нашата група на либералите и демократите. Би трябвало да търсиме намаляване на разходите, а не да си увеличаваме бюджета. И един от начините да постигнем това е да има външен одит не би следвало с нищо да ни навреди това. Тук също се коментира и добрата работа на комисиите, които търсят възможност за економии. Много добре е, че започнахме с това. Също въпроса за това парламента да има едно седалище. Разбираме, че въпросът е символичен, но той е и свързан с разходи. И за това в една тежка економическа ситуация колегите трябва да имат право да се изкажат по тази тема. Аз лично ще подкрепя е, това изменение. Благодаря. Благодаря, господин Хаглунд. Сега за една минута господин Вандален. Dank u voorzitter. Благодаря, господин председател. Господ... Аз мисля, че хубаво е да се намалят разходите. Това е необходимо за европейските институции, но тази потребност все още не се е утвърдила. Непрекъснато се искат и се харчат още повече пари. За щастие, в доклад на господин Воган най-после се слага край на тази традиция на разхищението. Това е хубаво начало. Трябва да се се сложи край на тази прекалено щедрост. Е, иска се да има работна група за намаление на бюджета. Не съм достатъчно доволен, е, защото не може Касапина да контролира качеството на месото, което продава. Сега трябва да се е, проверят е, общите разходи на депутатите. Е, те трябва да станат по-отговорни. Трябва първородния грах за липса на отговорност да бъде отстранена. Има 9 искания за замразяване на бюджета за пътуванията през 2013. По моя инициатива 2012 бяха заделени средства. Чакам докладно на генералния секретар по този въпрос. А сега е, давам думата на господин Мургант. Е, господин председател, скъпи колеги, е, в този доклад се говори за намаление на разхищението на средства в Европейския парламент. Не се казва обаче кой е основният източник на разхищение. Е, двете седалища, повече от 200 милиона годишно и за един мандат се постигне рекордната цифра от 1 милиард. Ако европейските граждани знаеха, щяха с вили да ни погнат, защото ние не можем да разхищаваме така средствата. И утре аз ще предложа изменение, което ще се гласува утре. Всички политически партии са почти единодушни. Ще видим дали ще можем да отправим ясно съгласие. Датското председателство ясно се произнесе срещу тези две седалища. Председателя Монти, за сметка на което обаче не взе отношение, те тези договори трябва да бъдат променени и не може да има е, това е, абсолютно анахронично френско нет. Господин председател, в Холандия а, е, настояваме не ходумите върху а, действията. Е, тук се предлага замразяване на бюджета на институциите, но не се, няма противопоставяне на увеличаване на задълженията. И не може чрез присъединяването на Харватия, това е 1 милиард евро, да се направят економии. Според нас има организационни, структурни промени, които трябва да продължат, но поисках същото и от Комитета на регионите, но нищо подобно там не се случва. Поне това показва последния, последната проверка. Съда също развива своята дейност. Това не е добър знак за гражданите. Разходите за пътуване и други подобни е, продължават да се увеличават. Това, от което се нуждаем, са истински економии. Противен. А, а, в момента за 75 милиона евро се строи а, сграда. Това е смехотворно. Гражданите искат факти, действия, не думи. Крайно време Европейският съюз да не се вслушва в гласа на социалистите, да се обърне действително към избирателите. А това, което те казват, е Европейския съюз е полудял. Господин Фернандеш сега има думата. Благодаря, господин председател, драги колеги. Бих искал преди всичко да поздравя докладчика, както и докладчика в Сянка за отличната работа, която са свършили. А, нека да споменем някои от цифрите. 129 милиона евро за тази година. А, как 75% от брутния вътрешен продукт, т.е. в 27-те държави това е 44 е, пъти бюджета на е, Европейския съюз. 62% са се увеличили националните бюджети, а 37% е, за същия период, 37% се увеличил бюджета на Европейския съюз. А през този период се присъединиха нови държави. Този бюджет обхваща всички административни разходи, разходи за функциониране на всички институции – 6% увеличението за административните разходи, а всъщност само 1% представляват от бюджета на Европейския съюз, което не означава, че не трябва а, да загърбим економиите. Трябва да спестяваме, но трябва да продължаваме да прилагаме принципите на добро финансово управление и при изготвяне на бюджета, и при неговото изпълнение. Както направихме това за административния бюджет на е, различните институции, по-специално на парламента, трябва да работим в дух на спестовност но все пак трябва да се предвиди минималното финансиране за правилното функциониране на институциите. Изключително важно е законодателните роля да бъде съхранена. Мисля, че сме на прав път. Благодаря, казва председателят. Сега госпожа Гардия Сабал. Благодаря, господин председател. Е, бих искала да кажа преди всичко, да изкажа своите благодарности и поздравления за докладчика, който дава основни насоки в тази сфера и нещо, което се вписва в нашите насоки е подкрепено от много от гражданите. Един процент само от бюджета на Европейския съюз е нашия бюджет но трябва да продължим да свиваме разходите на парламента. Ние сме едва в началото на дискусиите за бюджета за 2013 година. А сегашният доклад дава насоки за нашата работа в идващите месеци. Трябва да бъдем особено отговорни в тази сфера, да намаляваме разходите, като запазим ефективното, правилното функциониране и работа на парламента. Трябва да се вземат мерки, за да се намалят всички разходи, свързани с пътуваните, с командировките. Тези разходи трябва да бъдат замразени до края на сегашния мандат. Също така и в средносрочен, и в далекосрочен, дългосрочен план трябва да се предвидят такива съкръщения на разходите. Освен това да се създаде работна група, която да обсъди възможните решения и мерки трябва да стане, както и това беше споменато, да се направи анализ за избягване на дублиранията и кои бюджетни редове е, не са достатъчно успешно изпълнявани. Важното е по-добро финансово управление. Благодаря ви. Uh, Госпожа Янсен, минута и половина. Благодаря. Аз също искам да изразя съжаление, че не ни е възможно да направим най-очевидно необходимото съкръщение, което ще допринесе за по-голяма ефективност на нашата работа. Тоест да спрем този пътуващ цирк до Страсбург и да спрем строенето на още сгради. Но това не е решение, което ние можем да вземем. Това е решение на страните членки. Съгласна съм с господин Вон, че трябва да бъдем по-ефективни в работата си и да търсим економии. Но економиите и ефективността не следва да се получават за сметка на многоязичието в парламента. Трябва да има технически решения, които да ни дадат възможност да направим економии и да получим дори по-добри услуги по отношение на писмените преводи. Не би следвало да загърбваме многоязичието. Благодаря на докладчика за постигнатите резултати за замразяване на разходите на парламента. Но нека да наблегнем на факта също, че трябва да се търси по-голяма ефективност. Това се отнася на всички институции. Това се отнася и за съда, и за съвета, и за комитета на регионите. Разширяването на с включването на Хрватска ще донесе увеличаване на разходите, които могат да бъдат покрити от по-голяма ефективност. Давам думата сега на господин Ашли Фокс. Благодаря. Нека първо да благодаря на Дерек Вон за неговия доклад. Аз с радост подкрепям призева му за замразяване на разходите. Това се случва за пръв път. Ако помните, в Обединеното кралство лейбаристите се противопоставиха на всяка мярка, която консерваторите се опитват да въведат, за да покрият последиците от разхищенията. Надявам се, че тук ние ще успеем да подкрепим една такава политика ние би следвало да прекратим дейността на напълно излишния комитет на регионите, економически и социален комитет. Това ще намали и разходите, и бюрокрацията. Също така ще спестим средства, когато прекратим тези месечни пътувания до Страсбург. В нашите страни гражданите им се налага да спазват економии и те гледат какво правим и ние. Аз лично подкрепям доклада. Благодаря за две минути, госпожа Матера. Благодаря, господин председател. Е, скъпи колеги, економическото и финансовото положение в света, липсата на силно економическо управление посочиха слабостите на някои държави членки много от тях изискват значителни жертви от страна на собствените си граждани, за да могат да се справят с, едно, с един безпредседентен економически срив. Трябва непременно да се търсят решения за бюджета през 2013 година и ключовите думи са бюджетни економии. трябва да се определи таван от 1,9% от, е, за увеличение на административните разходи. В комисията е, това е процента на инфлацията, който се предвижда за 2013 година. Парламента трябва да върви по същия път, чрез замразяване на собственици административни разходи, а също така и е, за сградния си фонд, без обаче да отстъпва на популистите. Не трябва да отстъпваме пред тези, които вече не вярват в е, европейския проект защото бюджет на Европейския съюз е само 2% от бюджета на, на Европейския съюз трябва ние да добавим стойност към публичните разходи на национално ниво, е, като осъществяваме инвестиции е, в политика, чрез която ще излезем от сегашната криза, чрез силни отговори, чрез политика, чиято цел е економическия ръст. Това е нашата цел. Това е доказателство за това, че може да ни се вярва през финансовата година 2013. Благодаря. А сега за три минути господин Ферм. Благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на, Дайвид, на Дерек Воган, докладчика, защото той извърши сериозна творческа работа, като се зае с бюджета на Европейския парламент и останалите институции. На всяка цена трябва да посоча, че е, той привлече и останалите политически групи и е, в крайна сметка се умя да постигне споразумение по положението и непременно трябва да посочи решим, че тук имаме ново поведение, защото бюджета на Европейския парламент ежегодно се увеличава, докато сега има общо споразумение за замразяване на бюджета, вследствие на което ще има економии в отделни области, но също така има и общо споразумение, че трябва да бъдем по-ефективни и че трябва да гледаме какви са разходите на отделните депутати. Аз мисля, че е много важно, че до сега има само 6 изменения. Това е вид рекорд, е, е, защото е, имаше 19% вместо 20% намаление, т.е. това води около 17 милиона спестявания но разбира се, това е свързано е, с, с натиска от останалата част на света. Не е достатъчно обаче само да режем бюджета. Трябва да се търси по-голяма ефективност, да се модернизира положението и мисля, че това е, е само начало. Е, трябва да се е, отстоява основно законодателната ни работа, но едновременно с това трябва да се полагат системни усилия. Много се радвам, че се постигна споразумение за изграждане на работна група в парламента, на която ще се занимава и с външните разходи в области, е, от които можем много да се получим. Сграден фонд, енергетика, поддръжка, околна среда, пътувания, държавни поръчки. Е, тук е, можем много да научим, като се съобразяваме с публичната администрация, да видим как да организираме писмения, устния превод, законодателната си работа, области, в които можем да се учим от други парламенти. Разбира се, е, разходите на този парламент не могат да се съпоставят с разходи на други парламенти. Има пътувания, има превод, но в края на краща се постига мултинационален парламент. Това е, трябва да се вземе предвид. Аз е, в момента не съм просто координатор на моята група, а на шведски социал-демократ това трябва да се е, уважава, защото ние трябва да ние заслужаваме доверието на нашите граждани и е, да накоплаци. Не можем да пътуваме между Брюксел и Страсбург и е, по този начин правителствата трябва да включат тази точка в техния дневен ред. За две минути господин Рибик. Господин председател, господин председател Пласък, благодаря за това, че организирахте днес тази дискусия. А, няколко думи по а, политиката, свързана с градния фонд. А, трябва да кажа, че не е един от а, председателите, господин Шуман, а, по негово време беше изградена тази а, а, база тук. Също така да не забравяме и телевизия Арте, която разпространява европейската култура. А, може би трябва да има и студио тук на Арте, защото това е много важно. Сега се говори за едно седалище. Да, ние имаме това седалище, това е Страсбург смятам, че трябва да се спазват договорите, които са подписани. Това е очевидно. Тук говорим за дума на европейската история. Нашата мисия е да покажем на младото поколение колко е важно утвърждаването всеки ден на този е, мир и на да не забравяме, че един милион посетители имаме всяка година. Хората искат а, да се запознаят с историята на Европа а, и имаме силни европейски политически партии, така че можем да се противопоставим на националния егоизъм. Имаме силен економически съюз и за това се нуждаем от силни партии. Е в изменение 6 се говори за представителство. Да, разходи свързани с представителството. Наистина, нашите посетители трябва да бъдат придружавани. Благодаря ви, казва председателя. А сега думата има господин Ставракакис. Сирам да ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον εισηγητή μας благодаря, господин председател. Бих искал да поздравя докладчика за извършената от него работа. Този дебат по насоките за бюджета за 2013 година се очертават в период на криза, изпитания за всички държави членки. И наистина трябва да подходим по-рационално към административните разходи. Бяха въведени много стриктни мерки. Това, което казва докладчика е, е напълно справедливо и логично. Трябва да се очертаят приоритети, да се е, свият разходите. Трябва да кажа, че подобно на докладчика, и аз искам да подчертая факта, че а, този разум в разходването на средства трябва да отчете обаче и поети ангажименти, а, като присъединяването на Харватия. Трябва да се спазят тези ангажименти и да се отстояват компетентностите. Благодаря. Минута и 30 секунди, господин Кели. Благодаря. Подобно на останалите изказали се, искам да благодаря на господин е, Вон за отличната му работа по тази толкова важен и труден доклад. Напълно естествено е, че и гражданите, и медиите гледат към политиците и техните дейности, и техните разходи. Това не е лошо. Но ние трябва да погледнем и да разгледаме как стоят нещата действително. Определено предложението за външен одит ще е много добро, защото по този начин ние ще можем и да защитим своите разходи, а и да видим дали могат да се осъществят економии, без да се засяга ефективността на дейността ни. Говори се тук за едното седалище на парламента. Тук в Страсбург, като се събираме всеки месец, много от гражданите дори не разбират, че това се случва, други не разбират защо се случва. Така че действително трябва да се обсъди тази тема и да потърсиме някакво някакъв начин тези неща да се уредят с Франция и да се подобри ефективността. За комитетите, комитета на регионите, трябва да помислим за размера му и така нататък. Аз лично съм напълно за това да има външен одит. Благодаря. Господин Кели, приемате ли синя карта от господин е, Рубик? Заповядайте, господин Рубик. Господин Кели, много ви благодаря за това, че споменахте за разходите. Смятате ли, че депутатите са готови да се намалят техно, тяхното заплащане или техните разходи? Всеки депутат отговаря сам за това как разходва средствата тези фиксирани суми, той решава колко да работи, какви суми да отдели за отделните си дейности. Той също може да отделя от тези средства за организации, подпомагащи бедните или безработните. Това трябва да се каже ясно на обществеността. Смятате ли, че е редно депутатите да предприемат инициативи в тази посока или не? Разбира се, депутатите могат да правят това, което искат, но по отношение на външният одит, според мен това е най-добрият и най-обективен начин да погледнем нещата. Защото, както е казал Шекспир, ние не винаги виждаме нещата, когато ги виждаме отвътре. Така че това е начин да постигнем обективност и да търсим корекции, ако е необходимо. Благодаря. Сега за две години господин Олени. За две минути, извинявайте, господин Олейничек. Господин председател, благодаря на докладчикът за много добрият и прозорлив доклад. След влизането в сила на Лисабонския договор ние имаме нови предизвикателства – и от качеството на нашата работа зависи бъдещето на европейците. Ние започнахме евро... реформа на политиката за сближаване, на общата селско-стопанска политика. Активни сме в много други области. Ние трябва да проявяваме професионализъм. Трябва също така да искаме професионализъм и от целият персонал, който работи за нас. Затова са необходими и достатъчно средства. Не бива да правим компромиси с качеството. Но в Европа има кризи, затова трябва да бъдем и солидарни с всички тези, които трябва да правят економии всеки ден. Говоря за Гърция, за Полша и за други страни. Затова аз съм за това да се замрази бюджета на Европейския парламент – но също така да се търсят и други, още по-ефективни решения. Днес е, чухме по темата за едното седалище на парламента. Напълно незаб... неразбираемо е за нас и за милиони европейци, които не могат да разберат защо Европейския парламент трябва да се събира на две неща. Трябва да поставим този въпрос на дискусия и трябва да се прекрати тази абсурдна ситуация. Аз съм за това Европейския парламент да има едно седалище в Брюксел, което ще означава, че ще се спестят милиони. Именно тези економии, за които се борим сега. Благодаря ви, искам да благодаря на докладчика за доклада, обаче всъщност всичко е на, на празно, защото до три думи се свежда. Е, съкръщение, съкръщение, съкръщение. Това е, е, може да бъде пример за европейците. Трябва да съкръщаваме разходи тук. Сега отговаря на господин Рубик. Може би с повече пари, обаче бихте ли поверили пари на човек, който не може да си управлява собствените средства? Ние трябва да започнем със собствения си дом. Има много проблеми пропаганда по Европейски съюз, Европейски парламент. Това е единственото, което съм съгласен с господин Рубика. Да, ние трябва да изразходваме средства за е, музей за европейска история, но това не се финансира от Европейския парламент. За пропаганда ние съкръщаваме собствените си пари. Ако с 15% намалим е, собствените си е, разходи, мисля, че доклада се свежда до три думи. Съкръщения, съкръщения, съкръщения сега пристъпваме към процедура за улавяне на погледа на председателя. Няколко човека са поискали думата. Госпожа Басеско първо има думата. Благодаря, господин председател. Предвид економическите ограничения, пред които са изправени държавите членки, най-важното е да се спазва бюджетната дисциплина. Институцията трябва да се отчита е, и да е, прави економии. В момента при административните разходи е, имаме 5,8% от общия бюджет на Европейския съюз и ако искаме да има економии, трябва да видим къде има неприпокриване на бюджетни линии и къде те не са ефективни. За целта трябва да анализираме възможностите за е, е, прилагане на доброто управление. Искам да посоча е, член 27 от финансовия правилник. Това е правилно управление. Аз мисля, че бюджета на институциите трябва да отразява принципите на економи, ефективност е, и ефективност. Е, благодаря ви. Господин Козловски има думата сега. Благодаря, господин председател. Според мен, във времената на економическа криза и бремето на държавния дълг е изключително важно Европейският парламент и неговите депутати да проявят отговорност и бюджетна дисциплина. И в такъв смисъл съм съгласен с докладчикът, че в близки години трябва да имаме един реалистичен бюджет и да направим така, че дългосрочно да реализираме економии да замразим бюджетните редове за пътуване. Това е едно много добро решение за справяне с днешните трудности. Също така считам, че по време на нашият мандат трябва да се ограничим в проектите за изграждане на нови сгради. Също така считам, че комисията по бюджета трябва да си сътрудничи с председателския съвет и да се търсят реални економии. Госпожа Ферейра има думата сега. Господин Ферейра, извинете. Благодаря, господин председател. Ясно е, че много може да се направи, за да се ограничат разходите на европейските институции, евро... включително и Европейския парламент. Въпреки това, ние няма да отстъпим от принципа за езиковото многообразие и когато има пропуски, има в, именно в сферата на писмения устния превод, това може да доведе до проблеми. А, примерно да се приемат изменения само на английски язик. Трябва да има равно третиране за всички депутати, независимо от държавата, от която произхождат. И независимо а, именно за това економии, именно от превод, могат да доведат до е, сериозни проблеми и несигурност, е, както и за е, самите преводачи. Господин Силвестрис економии в административната сфера, инвестиции за заетост. Това са двете насоки в основни насоки за 2013 година. А, също благодаря на господин Вон за отличната работа сътрудничеството с другите докладчици. В сегашния период на криза трябва повече Европа, европейско управление, което да е силно, трябва да се чуе гласът на Европа. И Европейския съюз трябва да работи успоредно с държавите членки. Там трябва да се разяснява тежестта на Европейския съюз. Трябва да имаме и стратегия за растежа на Европейския съюз в самите държави членки. Да, наистина трябва да се постигнат економии, но трябва да се постигне това, което очакват гражданите защото има много повече евроскептици, отколкото еврофили. Госпожа Синклер. Благодаря. Благодарности и поздравления за господин Вон за доклада. И най-сърдечна препоръка за него да бъде е, Кинкени на 21 век, защото той се обяви за ограничаване на разходите в е, една е, ситуация на криза, Европейския съюз не желае да намали разходите си, иска само да ги замрази под тема, темпа на инфлация, което реално означава да ги увеличи. Но така не се пестят парите на данакоплаците. Да Трябва да има външна оценка и много депутати тук се подписват, че са били в Страсбург в петък, когато няма заседания. Тези разхищения трябва да се прекратят. 90% от дейността трябва да бъде аудитирана от независими аудитори и да се връщат средствата, ако са неправомерно разходени трябва да намерим начини да спрем тези разхищения и да върнем парите на данакоплаците. Последно, господин Рубик. Благодаря, господин председател. Мисля, че общият извод от тази дискусия е, че гражданите имат право да знаят какво се случва в парламента, какво правят институциите за тях – затова ние трябва да работим повече за общ, обществеността и да оповестяваме съвсем ясно на обществеността какво правим. Затова е толкова важно да има устен превод. Езиковото многообразие е основен елемент от работата на нашия парламент. Така ние ще можем да бъдем разбираме. Затова е изключително важно – в политическите партии демо... депутатите да бъдат по-активни, защото част от нашата работа и работа за мира в Европа. Разбира се, има различия между депутатите, но ние работим заедно. Uh, it's a blue card. Вдигната е синя карта. По процедурен въпрос ли? Да, в предходния дебат за човешките права аз исках да дам въпрос с втора синя карта, а, и вие ми отказахте. А сега позволихте това и позволихте на изказващия се да говори в процедурата по спонтанни изказвания. Смятам, че трябва да поддържате равенство като говорим за равенство и равни права, нека да правим това и в залата. Госпожо Синклер, мисля, че всеки получи възможността да се изкаже така, както и вие. И не считам, че наруших процедурата. Господин Вон, сега е ваш ред. Заповядайте. Uh, uh, благодаря, господин председател. Аз искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на всички колеги днес след обед за техните изказвания. За мен е удоволствие, е, че има широка консенсус, е, че ние трябва да правим економии тук в парламента и да е, постигнем значител, по-малко увеличение на нашия парламент. И всичко това се гледа по телевизията и хората отбелязват нашата дискусия. Сега има различни възгледи за това как трябва да постигнем спасяванията. И днес чухме е, разлики по единственото седалище е, за е, административния персонал и за превода. Има разлики между колегите, имаше друга разлика за ролята на тази работна група, която аз предлагам, но по други въпроси искахме да бъдем колкото може по-гъвкави, така че за работната група аз искам просто да седнем и да оправим подробностите малко по-късно. Но целта на тези общи общи насоки е да се търси баланс и в края на краищата ние трябва да постигнем е, колкото се може по-малко увеличение на бюджета на парламента, като едновременно с това има ефективно управление, ефективна работа на парламента. Председателя, благодаря господин Вон. Дискусията приключва и ще гласуваме утре в 12 часа. Благодаря ви. да, по процедурен въпрос. Микро. Микрофон, ако обичате. Да, искам... Да, по процедурен въпрос. Ние говорим във вакуум, в празно пространство. Вижте, и генералният секретар го няма, е, и съответните заместник-председатели, тези, които отговарят за бюджета. Така че аз се надявам, че има нещо, е, което трябва да обсъдим при следващата дискусия по този въпрос. Нека те и тримата да присъстват. Благодаря ви много, казва председателя. Аз съм напълно съгласен с вас. Напълно съм съгласен, че когато се говори по толкова важен въпрос като бюджета, е, съответните лица е, трябва да присъстват. Така че аз съм напълно съгласен с казаното от вас и ще е, ги съобщя на срещата на бюрото. Благодаря. já. Eh, denní zasedání bude Заседанието се прекратява. Започваме отново в 9 часа.